Тук в средата на стаята все още има групички, които си говорят. Колеги, ако можем да започнем с заседанието ни, тези, които нямат интерес и не искат да участват, да напуснат залата. Все още има десетина души, които стоят на пътеката. Ако обичате бързо да решите дали ще седнете или ще се разходите в парка, там поне има достатъчно място. Искаме да започнем с нашето заседание, като ви приветстваме с добре дошли тук с Томас. Първа точка приемане на дневния ред. Ако няма коментари от ваша страна. Дневният ред е прият. Втора точка съобщения на председателя. Днес имам важно съобщение за разлика от другите ни заседания. Всички членове на АФЕД, особено тези, които бяха членове и на предишния, в предишния парламент, знаят, че това, че много важна част от нас си отиде. Говоря за Амелдо. Този колега седя до мен дълги години. От 2015 до 2019, 4 година. Тя седя тук до мен. Тя също е оцеляла след като председател беше и ам, Елмар Брок. След това оцеля и след моето председателство. И много бяхме тъжни, че тя напуска, но тя има много интересна нова позиция. Има много интересен нов пост. Тя е, е в кабинета на председателя СОли. Амел, може ли да дойдеш отпред, за да ти благодаря за прекрасно свършената работа от теб през последните 4 години. So, merci, Amel, and... Благодаря ти, Амел, и всичко най-добро. Трета точка съвместно с комисията ДЕВЕ, съгласно правило 59 и съгласно инструмента за сътрудничество и развитие. Знаете, че става въпроса за много важно предложение за периода 21 до 27 година. 19 милиарда евро са включени, които ще бъдат разходвани за развиващи се страни. Парламентът прие първата си позиция през март по инструмента и ще се използва като основа за предстоящите преговори. Ще има гласуване, поименно гласуване. Но да се приеме решението трябва да бъде прието с мнозинство от а, членовете. 49 до 79 трябва да го... От 49 до 79. Общо това са Деве и Алфет. След това ще започнат тристранните срещи по инструмента и преговорите ще протекат поетапно. Давам думата на Томас Тоби. Благодаря, господин Макалистър. Съвсем накратко, за да пестим време. От гледна точка на ДВ потвърждавам, че това е ключово законодателно досие и за двете ни комисии. Досие, което ще очертае е, помощта за развитие през следващите години. Искаме преговорите да започват възможно най-бързо. Първите срещи ще са още тази, този месец. Трябва да се гарантира прозрачността и участието на всички комисии. Всички е, е, съдокладчици ще участват в заседанията във всеки кръг от преговорите. Благодаря ти, Томас можем ли да преминем към гласуването. Това е посочено. Това е посочени, посочено в моите бележки. Трябва да пестим време, така че не се осмелявайте да искате думата. Нека да гласуваме. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Един колега не е гласувал. 87 от 87 вече са гласували. Приема се 72 гласа за, 15 против. We have a problem. Okay, could a technician take care of that? Имаме проблем, технически проблем. Може ли техниката да ни помогне? Но така или иначе приема 72 гласа за 15 против. Четвърта точка. Трябва да променим системата а, за момент, защото тя е пригодена само за ФЕД. E точка четвърта само членовете на АФЕТ могат да гласуват. Така че. Great. So, colleagues, item number four. Колеги, четвърта точка. Решението да започнат международни, междуинституционални преговори за инструмента ИПА за предприсъединителна помощ само АФЕТ. Само членовете на АФЕТ имат право да гласуват. Преди да преминем към гласуването, ще ви припомня правилата. Решението трябва да бъде прието от мнозинството от 71 е- членове на АФЕТ. Това решение ще, а, с, ще ам, доведе до даване на мандат за започване на преговорите. Моля, гласувайте. There's one green too many on board. Един от зелените е в повече. Now there's one renew too much on. Отново един в повече. Like Това от гледна точка на НП ми се струва. Това от гледна точка на компютъра. Е, един от е, зелените, един от е, пар... политическата група да обновим е, Европа, да се извадят картите. Да, ето. 67 от 73 са гласови шестима колеги от АФЕТ нямат интерес да гласуват или? Would you share your technical information? It's Бихте ли споделили с мен вашата техническа информация? 71 са членовете в АФЕД, а системата показва, че 72-ма са си сложили картите в системата за гласуване. Кой се прави, че е от АФЕД? Ние сме само шестима от а, зелените, а принципно трябва да сме 7. Явно има някакъв проблем. 66 шестима са гласували. 71. Не, от зелените отново един в повече. Край на гласуването. And the result is 59 to 8. 59 на 8. Приема се. Sorry, gracias, eh? When we come to item number five. Пета точка. Е, тя ще състои съвместно с АФЕТ и ДЕВЕ. Следващата ни точка също ще подлежи на гласуване. Има кратък списък с номинираните кандидати за наградата Сахаров. Заседанието или гласуване ще се проведе при закрити врата. Затова нека само тези, които имат право да останат, тези, които нямат право да напуснат.